Ladies and gentlemen, good afternoon. Дами и господа, добър ден. Добре дошли отново. Моля за внимание. Членове на парламентарната комисия, моля за внимание. Ми? Господин докладчик в сянка, може ли да гледате мен? Благодаря. Извинявам се за това, че започваме малко късно след обедната сесия. Приключихме късно и сутрешното заседание, защото дискусията с гостите ни тази сутрин продължи по-дълго от очакването. Сега тук сред нас генералния директор на генерална дирекция Търговия. Това е изслушване във връзка с търговската политика. Наближаваме края на този мандат на комисията. Комисията ще работи до октомври, най-вероятно. Но няма да има възможност за представяне на нови законодателни инициативи, така че това е удачен период да направим равносметка на това, което сме направили през последните 5 години. Повечето от тези 5 години попадаха в действието на Лисабонския договор. Лисабонски договор, който преразпредели институционалния баланс между Европейската комисия, парламента и съвета. Време е да направим оценка на стореното, оценка на това, което сме пропуснали да направим. Сред нас са и представители на заинтересованите страни, които също играят своята роля в тази изключително важна политика на Европейския съюз. Жан-Люк Демарти, добре дошъл сред нас. Тук е Люк Хендрикс. Директор от Асоциацията на малките и средни предприятия в Европа, господин Николай Сукоп от Австрийската камара на работниците госпожа Карин Улмер от Апродеф и господин Паскал Кернейс. Най-напред ще изслушаме Жан-Лук Демарти, след което ще дам думата и на останалите. Как оценявате работата на комисията в областта на търговската Умишлено сме написали тук предимства и недостатъци. Предполагам, че няма да говорите за недостатъци във вашата оценка. Благодаря, господин председател. Каквато и да е ситуацията, винаги има поле за подобрение трябва да останем скромни. Въпреки, че се опитваме да направим всичко, което е по силите ни. Благодаря ви, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря ви за настоящото изслушване. То наистина е много навременно. Още от самото начало бих искал да направя два коментара във връзка с търговската политика и работата на настоящата парламентарна комисия. Първо, за разлика от предишните години, този път не само започнахме преговори в нови области, но и приключихме успешно няколко преговори, които доведоха които доведоха до прилагането на нови споразумения. Важно е обаче не само да се сключват споразумения, а и да се прилагат. Това е в интерес на европейските граждани с оглед създаването на нови работни места. Второ, имаме безпредседентен дневен ред в областта на търговската политика. Никога преди не е имало толкова много преговори, които е трябвало да се водят едновременно с толкова важни ам, партньори, сред които и Япония, Канада и САЩ. Повече от всякога сега търговската политика се включва в усилията на Европейската комисия при борбата с кризата и стремежа към създаване на нови работни места. Резултатът е следния. Сега търговската политика има много по-голяма политическа видимост. Бих искал да се спра на три момента. Първо, резултатите от търговската политика. Второ, развитието в нашата работа. И трето, промените, които настъпиха с Лисабонския договор. Първо, резултатите. В това отношение имаме добра новина. Споразумение за свободна търговия с Корея партньорското споразумение с Кари Форум, споразуменията с Колумбия и Перу, както и споразуменията с Централна Америка бяха успех. Споразумението с Корея е добро за Европейския съюз, то води до увеличаване на пазарния дял за нашия износ. Няма да навлизам в подробности, но е факт, че износа към Корея се увеличи с 25% или 17 милиарда евро за втората година от прилагането на споразумението за а, свободна търговия в сравнение с предишната година 2011. Износа към Корея, което беше най-трудната част, се увеличи с 40% в сравнение с предишната година, когато не се прилагаше споразумението за свободна търговия. Освен с Корея, приключихме а, преговорите с Сингапур и стигнахме до политическо споразумение с Канада. И накрая имаме а, много споразумения свободн, за свободна търговия с САЩ и Япония, както и с Китай. Преговорите във връзка с последните три а, а, държави няма да изненадат никого, който знае какво беше състоянието на търговската политика преди няколко години. Насочваме се към държавите в Южна Азия и а, държавите в Средиземноморския регион. Резултатите ни показват, че акцента ни при преговорите се предвижи от многостранни преговори към двустранни преговори. Тази промяна не означава, че сме променили виждането си за двустранните преговори отношения, както и правилата за многостранни преговори, зададени в СТО. Всички знаете при какви обстоятелства се водеха тези преговори. Въпреки това обаче, ние продължавахме да настояваме на многостранния диалог. Европейския съюз използва срещата в Бали за подписването на първото споразумение за свободна търговия от създаването на СТО. Много от вас присъстваха. Господин Морейра беше в Бали. Това споразумение изразява балансирано интересите на всички, в частност на развиващите се държави контекста на СТО бих искала да упомена и многостранната инициатива ТИСА, преговорите за услуги, както и инициативата за екологосъобразно произведени стоки. Това е многостранна инициатива, която ще се развива в дългосрочен план. Традиционната цел на преговорите е да се открият нови пазари и нови възможности за европейския бизнес. Тази цел все още се остава валидна. 90% от растежа за бъдеще ще се извършва извън Европейския съюз. През последните години а, ние изместихме акцента си, което ни даде а, възможност през януари 2012 да публикуваме съобщение за растежа и развитието в Европа. Ще ви дам четири примера. Първо, имаме е, реформирана генерална си, преференциална система. Тя сега е насочена към ресурсите, от които се нуждаем най-много и е, третира е, конкурентите по равен начин. Искаме да финализираме преговорите с Африка. Близо сме до споразумение с западноафриканските партньори. Имахме много важни срещи в Дакар Европейския съюз и а, държавите членки остават най-големите дарители през 2011 година 2,9 милиарда. На трето място потвърждаваме а, ангажираността си към устойчиво развитие, като а, се включи съответната глава в споразуменията за търговия, които, по които водим преговори. В Бангладеш е, имаше голяма трагедия. Ние работим заедно с Международната организация по труда, САЩ и Бангладеш. И през юли 2013 година е, се опитахме да гарантираме трудовите стандарти на работниците. Опитваме се да изискваме спазване на тези изисквания във всички сектори в Бангладеш. И не на последно място, значими постижения сред значимите постижения от предишните пет години беше привеждането в изпълнение на разпоредбите на Лисабонския договор. Първо, предложихме да се е, приключат двата пакета Омнибус във връзка с делегираните актове и актовете за изпълнение. Това е повече Омнибус за тази политика и по-малко за другите. На второ място е, създадохме инвестиционна политика на европейско равнище, Зная, че вашата комисия изрази становището си, което не беше до там положително. Комисията обаче направи това, което трябваше да направи. Сега ви предлагаме е, да се изпълни съответния регламент. Нуждаем се и от предложение във връзка с отговорностите на инвеститорите и механизъм за решаване на спорване. Трябва да се отказваме от такова законодателство. Нуждаем се от по-балансиран подход при защита на инвестициите. Лансирахме преговори за инвестиции с Китай. Ще започнем такива и с Мянмар. Повечето от споразуменията имат и такава глава за инвестициите. Задаването на тази политика съвсем не беше лесно доста държави членки все още изпитват някои проблеми с инвестициите. Инвестициите в момента са в компетенциите на Европейския съюз. Ние разчитаме на силната подкрепа на Европейския парламент в това отношение. С това преминавам към последния си коментар от, във връзка с отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия. Отношенията ни, по мое мнение, бяха отлични. Не винаги можехме да се срещаме очи в очи, но всички знаем, че целите ни са общи в много отношения по, във връзка с търговската политика, но нашата отговорност и ролите ни бяха зачитани подобаващо в процеса на решаване, е, в процес на вземане на решение беше спаден и принципа на прозрачност. Надявам се, че ще работим в добро сътрудничество и в рамките на следващия мандат. Някои от вас ще бъдат отново тук и може би ще се изкушат отново да бъдат членове на парламентарната комисия за търговска политика. Приканвам ви заедно да консолидираме усилията, които положихме през последните няколко години. Като заключение бих искал да напомня, че а, не трябва а, да отстъпваме. А, разбира се, винаги казваме, че а, можем да се справим и по-добре, но а, този отворен дневен ред си остава такъв. Ние успяхме да постигнем резултати по някои от а, точките. А, това е в полза на европейските граждани и в полза на заетостта в Европа. А това е от най-голямо значение. Благодаря. Благодаря. Да, и ние сме, се надяваме, че можем да имаме много Така, тук е Паскал, който водеше а, преговорите в Европейския форум. Нека сега да чуем какво е становището на парламента и на комисията за тези пет години. Благодаря, господин а, председател. Благодаря за поканата. И споделям много от елементите, които изрази господин Демарти. Определено комисията успя да постигне много, много конкретни резултати. Е, много от тях вече бяха споменати от господин Демарти, но ще е добре все пак да видим детайли, защото ако съпоставим с предишната комисия, ще видим, че новата е приключила много от действията и ги е приложила на практика. Чакахме това от много дълго време и нашата организация беше а, създадена точно за да следи такива евентуални пропуски в работата на комисията. Няма да влизам в подробности в списъка, защото нямаме достатъчно време, но а, това е много, много важен, дълъг списък с а, впечатляващи елементи. И както вече казах, имаме споразумението за търговия от Женева, 6 кръга, 20 страни участващи в преговорите. Следващия кръг ще състои следващата година. Споразумението за улеснение търговията в Бали. Това също е нещо много важно и положително. То не е само споразумение за стоките, но всъщност а, засяга и услугите, т.е. транспорт, логистика а, и други. Радваме се, че е а, отворено, за, за, отворено за преговори и споразумението за екологичните стоки и се, преговарят, и се преговаря и за екологичните услуги. Това е тема, която се разглежда много подробно напоследък. И това, което ни беше дадено, а именно повече достъп до пазара. Имаме много повече конкретни отваряния на пазара за различните услуги в много сектори, в финансовите услуги, в правните, в много други професионални услуги, телекомуникациите. Всичко това е преразгледано и а, важно е да се видят резултатите в подобни преговори и също и как се увеличават резултатите от тези преговори по години. Мисля, че това е ключов елемент. Имаме също и а, нови пазари за обществените поръчки. Много често те също са разглеждани като проблем свързан с токи, но понякога това, това са услуги а, например, за обществени органи, достъп, примерно и обслужване на болници, университети и други обществени организации. Движението, свободното движение на хората също е нещо много важно, което позволява а, на нашите компании да командироват работници в други държави, също трябва да имаме лесно командировани експерти, когато това е нужно. Също не сме имали на този етап в крайния текст на СИТАМ, но се надяваме, че ще имаме много повече прозрачност. Това е нещо, от което всички компании а, искат. И с, по време на всичките тези преговори за улесняване на търговията, във всички глави от това споразумение се говори за прозрачност, нещо особено важно за компаниите. Нов акцент върху а, правилата за това говорим особено много при тети, но и при много други споразумения. Също нов начин на разглеждане на зимното признаване на международни стандарти и на местни стандарти и също на процедурите за лицензии. Например, много пъти органите искат, органите, които осъществяват лицензиране, желаят да има такова взаимно признаване, защото работата се дублира иначе. Това е основната част, но има още много, което трябва да се свърши. Първо, например, споразумението за търговия в услугите, ТИСА, защото много дълго време бяхме спрени заради споразуменията по ГАД и а, Доха. И бихме желали да имаме такива споразумения в услугите и искахме такива в Женева, но а, има твърде много групи, които трябва да участват, защото на този етап вече имахме някои и успяхме да пренапишем някои основни браншови законодателства, но бихме желали да се включат нови страни. Китай иска да се включи. за нещастие, нашите американски приятели не са особено очаровани от идеята. Не знаят дали Китай наистина иска да участва Но ние им казваме, нека да ги оставим да участват и ще видим какво ще стане, като се стигне до взимане на решение. И ще видим дали те наистина искат да участват конкретно. Ако не искате, добре, ние продължаваме с преговорите без Китай. Но Китай а, сега насърчава и други държави да направят същото, да участват в групата. Индия, може би арабските държави. Така че, нека наистина да посрещнем тези нови членове. Няма представители на БРИКС, които са в ТИСА. Няма представители на АСЕАН в е, ТИСА. Как искате тогава да увеличим достъпа до пазара в тези държави? Много от споразуменията имат нужда да бъдат финализирани. На този етап можем просто да погледнем и да а, видим как, на къде вървят преговорите с Малайзия, Тайланд, Виетнам. Те все още имат много тежки бариери, които са поставени пред достъпа на пазара. Индонезия иска да започнем преговорите и ще се радваме да видим Индонезия тук в защото Индонезия е, може би, на четвърто или пето място в света по брой население. Това е много гъсто населена страна. След това, относно ТТИП и Япония, ще видим какво можем да направим. Има много обещания, но ще трябва да видим какво ще стане на практика. И нещо, което малко поизоставихме на страни, Стартирахме преговори с Индия, стартирахме преговори с Меркосур. Това са два много големи партньора и се надяваме, че въпреки, че на този етап преговорите са в задънена улица, за в бъдеще ще успеем да напреднем. Освен Кари Форум, обществените споразумения като че ли не вървят добре. И ние на този етап не сме успели да убедим нито една страна да поеме ангажиране по различни конкретни услуги. Така че мисля, че ще бъде добре да убедим нашите партньори да влязат в такова споразумение. И също много други елементи, свързани с търговската политика, могат да бъдат подобрени. Първо, комисията трябва да признае по важността на вноса. Ние като че ли слагаме акцента върху износа, но не бива да забравяме, че имаме нужда от внос. Внос на повече стоки, за по-голям избор, на по-добри цени. Знам, че комисията вече започна да се съсредоточава върху този елемент, така че равновесието може би скоро ще се възстанови. Относно общата картина на преговори в областта на свободната търговия, искам да призова и да напомня, че основната цел е всъщност бизнес, търговия. И смятам, че комисията е постигнала добър баланс между достъп до пазара и правни и е, правни рамки. И Разбира се, радваме се да видим и тези не търговски елементи в споразуменията, свързани с околната среда, с заетостта, с условията на работа, но все пак, нека да не забравяме накрая, че тези споразумения са в крайна сметка за търговия. Нещо друго, също важно. Предполагам, че комисията също ще го види, а именно да се сръточи върху приоритетите в економиката. Знае се, че ръста със сигурност ще бъде извън Европейския съюз и ние трябва да решим кое ще бъде добре за нас и кое няма да бъде добре. Имаме нужда от повече прозрачност в търговския баланс. Бих казал, също повече статистики за търговските услуги и е, примерно да Например, знаем колко бутилки вино са продадени в Европейския съюз, колко са изнесени, но не знаем кой знае колко за търговските услуги, като статистика. И накрая, може би държавите членки трябва също да бъдат по-активни, в, като насърчават търговията. Мисля, че за комисията това е по-лесно, за държавите членки все пак е по-трудно. И последната ми забележка е, че да, в някои сектори имаме и проблеми, свързани с отбраната, например аудиовизуалния. Например, при строителството много от компаниите искат да има реципрочност, взаимност при обществените поръчки – и дори е, антидъмпингови мерки. Благодаря. Благодаря. А сега господин Хенрикс, директор по политиките на Организацията на европейските, Асоциацията на европейските е, малки и средни предприятия. Заповядайте, господин Хенрикс. Е, това е Uh, благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на вашата комисия за поканата днес. Както казахте, малките и средни предприятия са много важни за европейската економика. Ние представляваме 99,8% от всички предприятия. Не възнамерявам да правя пълна оценка на този мандат на комисията. Както господин Демарти правилно посочи, дневния ред на комисията в това отношение е впечатляващ. Ще сведа коментарите си до а, няколко с по-общ характер а, и свързани с търговската политика. Първо, господин Демарти като генерален директор на Генерална дирекция търговия със сигурност а, би искал да чуе какво мислим ние за а, връзката на Генералната му дирекция с заинтересованите страни. Имаше много възможности през изминалите години да влезем в контакт с Генерална дирекция а, търговия. Всички заинтересовани страни считат, че в това отношение може да се внесе подобрение. Необходимо е за в бъдеще да има по-добро сътрудничество, защото считаме, че една от причините, преди които акта се провали, се дължеше на факта, че липсваше прозрачност имайки предвид и а, трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, не ни се иска да стигаме до там, затова се нуждаем от повече прозрачност. Сроковете, които давате за коментари, понякога са много кратки и по специално що се отнася до услугите и търговията. Ще се подобрят отношенията с заинтересованите страни, ако крайният срок, който давате, отразява спецификата на всеки конкретен случай. За нас, малките и средни предприятия, това е основния проблем. Търговската политика, вие ще кажете, тя е една от задачите и на вашите предприятия. Да, това е така, но търговската политика трябва да бъде предадена по по-добър начин на малките и средни предприятия. Не говорим само за износ тук, но и за внос. Много често се забравя, цялостните последствия на търговската политика върху всички малки и средни предприятия. Не винаги тези последици са известни и е много трудно да се следва дневния ред в областта на търговската политика на Европейската комисия, ако човек не разполага с необходим Търговската политика, както казах, трябва да бъде е, представена ясно на малките и средни предприятия. Много от политиките са абстрактни и отдалечени от малките и средни предприятия. Просто информацията не стига до организациите малките и средни предприятия. Прозрачността ще допринесе за по-добрата информираност и за приемането от МСП на търговската политика на европейски Европейската комисия. Тя ще стане по-ясна и за европейските граждани по този начин. Защитата на инвестициите, ISDS и всичко, което правите в това отношение, заслужават нашето уважение. Има много технически елементи и много деликатни досиета, Добре комисията да излезе с законодателно предложение, за да може да модернизираме някои аспекти на търговската политика, така например инструментите за защита. Необходими са конкретни мерки, за да се подобри производи... извинете, прозрачността и обмена на информация. Това е от съществено значение за бизнеса и малките и средни предприятия хартия. Всички тези аспекти са от голямо значение на практика. А, липсата на подобни мерки ще се отрази финансово върху всяко едно предприятие, а както знаете, кризата удря най-вече малките и средни предприятия. Инструментите за защита трябва да бъдат по-оперативни по принцип, за да може да наказват нелоялната конкуренция, дъмпинга. Това може да стане с повече гъвкавост, като се преразгледа прага. Предвиждания преглед на а, рамката по настоящем е добра идея, защото настоящата рамка е нереална и не се прилага на практика. Да мислим първо за малките и средни предприятия. Това е принцип, който трябва да бъде защитен. Ако не е възможно, а, трябва да използваме адекватни инструменти и наръчници, които да могат да напътстват всички. За това се нуждаем от въпросници и наръчници. Публикуването на насоки във връзка с а, тестовете за интерес ще доведат до повишаване на производителността и прозрачността. За тази цел обаче трябва да се направи по-добра оценка на конкретната ситуация. Хелпдеска трябва да бъде доразвит и настоящите дейности също. Това е важно значение за нас. Нещо, което не е пряко свързано с дейността на Генерална дирекция търговия, но все пак говорим за ролята на малките и средни предприятия на международната сцена. Тази роля е все по-голяма. До 2015 година се очаква 19% от економическия растеж да се изнесе извън Европейския съюз. По-настоящем само 43% от всички малки и средни предприятия развиват а, а, извъневропейска дейност. А, тази извъневропейска дейност включва внос и износ. Т.е. все повече предприятия ще търгуват с държави не членки на Европейския съюз и това ще допринесе за растеж. Тези малки и средни предприятия обаче се нуждат от подкрепа и потенциално Европейския съюз може да даде своята добавена стойност по отношение на достъпа до пазара, чрез развиването на база данни. Да не забравим европейското измерение, допълнителните програми в случай на нарушаване на пазара, специфични програми за обучение за всяка държава членка, разработването на европейска стратегия, която да позволи да се разполага с стандартизирана информация за пазарите на третите държави. малките и средни предприятия очакват конкретни стъпки в това отношение. Механизмите за подпомагане на малки и средни предприятия могат да повишат ефективността на съществуващите по-настоящем услуги. Световното измерение, ролята в световен мащаб е много важна, и тя започва с подкрепата на МСП на местно равнище. Вие не отчитате достатъчно съществуващите инициативи. От бюджета се изплаща за структури в трети държави, а услугите, които се предлагат в държавите членки, също трябва да получат подкрепа и то в много по-голяма степен. Във връзка с СТО, Приветстваме резултатите от срещата на Бали. Считаме, че преговорите трябва да продължат. Разбира се, политиката на настоящата Европейска комисия по отношение на СТО също е високо ценена, както и договарянето на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и третите държави. Свободната търговия увеличава работните места и води до економически растеж. Ние в Европейския съюз трябва да се възползваме от това. Произнасяме се и за многостранния подход в допълнение към двустранния подход. Много важни инструменти са този вид преговорите в международната търговия. Да не забравяме интелектуалната собственост. В новите споразумения за свободна търговия това се превърна в стандартна процедура. Нека да продължим да използваме този подход и да защитаваме правата на интелектуална собственост интелектуална собственост. Да защитим във всички последващи споразумения. Малките и средни предприятия изпитват проблеми при защитата на техните права на интелектуална собственост в а, а, международен план. Необходимо е да се предприемат правно вързващи инструменти а, и конкретните. А, допълнителни мерки за налагане на санкции. Същото се отнася и до тарифните бариери, които трябва да бъдат отчетени при споразумението за свободна търговия. И накрая, във връзка с трансатлантическото партньорство за инвестиции или така наречено TTIP, и в това отношение очакваме увеличаване на работните места и економически растеж това споразумение в сравнение с всички останали споразумения за свободна търговия ще допринесе за по-тесни отношения между САЩ и Европейския съюз. Нека да имаме повече прозрачност, да привлечем и заинтересованите страни в рамките на това споразумение. Европейската комисия създаде конкретна работна група, но в нея няма представител на малките и средни предприятия. Може би това се дължи на някаква грешка. Бихме искали да има и глава за малките и средни предприятия в трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Това е необходимо, за да може да се определят правилата за достъп до пазара. Благодаря ви, мисля, че свърши точно на време. Благодаря. Следващ е господин Сокоп, който е експерт по търговията и политиката свързана с нея в а, Австрийската камера на, на заетостта. Добре дошли. Е, дами и господа, е, добър ден на всички. Искам да благодаря на професор Морейра за поканата към нас е, да участваме в е, оценката на комисията, на работа на комисията относно търговската политика. Първо, искам да подчертая какви са целите, към които се стремим, преди да направим някаква оценка на политиките на комисията и да говорим по хоризонталните въпроси. Откакто беше подписан Лисабонския договор, търговската политика беше ориентирана към член 3 от договора за функциониране на Европейския съюз, а именно външните отношения на Европейския съюз да допринесат за изграждане на устойчивост, солидарност, защита на другите европейски ценности, като свободна търговия, защита на човешките права и изкореняване на бедността. Мога да кажа, че днешната оценка е наистина нужна, за да оцени съгласуваността на политиката. Т.е. дали наистина тази политика допринася за въпросните основни ценности. Това, което имаме сега, е една ориентация на търговската политика и по-специално в инвестициите с цел да се сроточи върху световния дневен ред в областта на, политик, на търговията и след комуникет на комисията от 2010, като че ли има някакво подвеждане. Казва се, че около 88% от а, общите търсене на стоки и услуги а, от Европейския съюз и идват всъщност и са дадени от Европейския съюз. Тоест, а, виждате, че вътрешното търсене и предлагане е на достатъчно високо ниво. т.е. не, не разчитаме само на внос. И естествено ние имаме, Европейския съюз може да и трябва да подсили вътрешното търсене в Европейския съюз, като едновременно с това наложи задължителни екологични и социални стандарти във външните си е, отношения. Що се отнася до търговските отношения, тук на тази карта, виждате прехвърлянето от двустранни споразумения към глобални стратегии. Е, виждате до някъде, отбелязвам го с тревога, защото двустранни, многостранни споразумения могат да подкопаят международните такива. Знаете, че имахме споразумение на ниво Световната търговска организация в Бали, но има също така и едно възобновяване на многостранните споразумения, така че определено нямаме никакви изгледи за окончателен компромис на този етап. Искам да се обърна и да се спра сега на няколко ключови елементи, които трябва да разгледаме относно нашите споразумения. Започвайки с стандартите за труда. Приветстваме факта, че са включени такива стандарти, както и стандарти свързани с устойчивостта и с екологичните изисквания една от основните слабости на европейския подход към устойчивост е, че като се имат предвид те, другите разпоредби, тези разпоредби не са правно задължителни. То ако тези разпоредби са нарушени, ще има само препоръки от страна на експерти или консултации с правителствата. Тоест, тези части от споразумението са все още подчинени на останалите. И а, механизма за решаване на конфликти се прилага за другите а, разпоредби, а според нас нарушаването на, устой... на критериите за устойчивост и за екологичност трябва да бъде санкционирано с много тежки правни задължителни а, наказания. Трябва да има задължителни такива разпоредби, които да се подчиняват на законите изискванията на МОД и на конвенциите в зависимост от развитието на партньорството. Ако погледнете споразумението Европейски съюз Корея относно стандартите за труда, там се включва само една много слаба формулировка, че трябва да има продължаване на усилията за ратифициране на основните конвенции на МОД. На този етап те не са ратифицирани. Разбира се, тази формулировка въобще не е достатъчна, като се има предвид, че на този етап имаме само 4 ратифицирани такива МОД конвенции от страна на Корея. Подобен случаи с Перу и Колумбия, където а, стандартите за работещите биват напълно саботирани. А като се има предвид, че Колумбия е един от, една от най-опасните държави с синдикатите, трябва да имаме много силно споразумение с правно задължителни елементи. Искам също така да подчертая значимостта на формите за диалог на гражданското общество. Те са много важни, за да се запази диалога между социалните партньори, НПО-тата и различни други официални представители. И също трябва да се види какъв ще е формата. Предлагаме правителствата да са задължени да спазват тези изисквания спрямо социалните си партньори. Нещо много важно, друго важно е подхода на комисията за защита на инвестициите. Искат се да се позволят на чуждестранните инвеститори да искат компенсации за различни демократични решения в обществен интерес. Например, когато различните мерки, има обществени мерки, които се намесват, които биват включени, когато има някакъв проблем с печалбите на компаниите а също и когато сериозно се нарушава а, суверенното решение, демократичното решение на държавата, или пък когато се покупава а, правната система и се дискриминират местните фирми. Има голям брой случаи на конфликт на интереси тук. И мога да кажа, че много често става въпрос за плащане на огромни суми при закритие врата. А, и в много от случаите не, не е позволено да има м, обжалване. Също много пъти има едни такива случаи. Например, в през 2009 една от шведските компании, Ватерфа, поиска от 1,4 милиарда компенсации заради а, различни, по различни причини ставаше въпрос за изграждане на а, топлоелектрическа централа. И същата компания през 2012 съди Германия което, което показва, че дори силно индустриализирани европейски държави не са защитени от подобни случаи. Преди мислихме, че а, това е проблем, който се случва само в развиващите се или слабо развитите държави, но сега виждате, че не е така. Комисията сега провежда търговски, на обществени консултации по този въпрос, но на този етап като че това не е достатъчно, защото трябва да се разгледат всички договори, за, например споразумението с СЕТА, където въобще не се говори за такива обществени консултации. Нека също да мина и към друга тема, а именно относно опазването на обществените услуги тези услуги трябва да бъдат напълно изключени от обхвата на търговските споразумения. Много пъти сме го казвали. Бъдещето трябва да гарантира а, едни стабилни такива услуги на национално и регионално ниво. На този етап, като че ли мини агресивни подходи към тях при преговорите, и ние много се тревожим, особено при те тип където има един такъв подход, наречен на отрицателния списък, а именно спис... така наречения подход впиши го или го махни. И, и се надявам това да не стане прецедент за следващи преговори. Нека също да кажа, че а, скорочната инициатива на гражданите право на завода, е също против подобна включване в търговските споразумения на обществените услуги. Трябва да гарантираме, че се запазват концесиите за осигуряване на обществени услуги. И накрая да имаме повече прозрачност. Не смятам, че търговската политика всички знаем, че има много, много политики, които са засегнати, не само търговската. Но ние считаме, че за да имаме демократични решения, не, трябва да има тайна при преговорите. Това не е оправдано. И съответно трябва да предложим да има мандат трябва мандатът за преговорите и документите по преговорите да се оповестят на обществеността, да се проведат широки консултации с заинтересованите страни, не само диалог на гражданското общество, да се включи Европейския парламент във всички етапи на преговорите. Мисля, че това би било ключово предложение за повече демократическа прозрачност. Благодаря сега госпожа Карин Умер. Uh, which stands for Association of... Асоциация на организациите, свързани с развитието в Европа. Um, Concord, so trying... Благодаря ви. Аз съм също и член на Конкорд. Конкорд публикува три доклада във връзка с развитието през последните а, няколко години. И ораторката продължава без микрофон. I would think that most of the amendments or suggestions по-голямата част от измененията, направени от НПО във връзка с текущата реформа в търговската политика, не бяха отчетени в рамките на настоящия мандат на Европейската комисия. Бих искала да се спра на 6 неща. Първо, глобална Европа, после няколко коментара във връзка с устойчивото развитие в търговската политика, инвестициите, прозрачността, няколко препоръки и клаузата за човешките права. Търговската политика пое водеща роля при изковаването на външната политика на Европейския съюз след влизането в сила на Лисабонския договор. Няма а, достатъчно а, хармонизация между държавите членки и това ни безпокои. Обезпокоени сме от качеството на растежа, не само от количеството, нещо, което упоменах и профсъюзите, БВП не се а, превъплащава в устойчиво а, економическо развитие. През последните години Генерална дирекция търговия не се спираше много на този момент. Във връзка с Световната търговска организация, двустранния, многостранния подход – Виждаме, че този подход дава възможност на Европейския съюз да играе на няколко игрища, но не му позволява да се възползва от спецификата на различните слоеве. Имам предвид рефинансирането в тази политика. Знаем, че комисаря твърди, че има някои нарушения в АКТБ, а ние считаме, че спирането на субсидиите за износа трябва това решение трябва да се взима в Световната търговска организация. Тоест тук не говорим само за многостранни и двустранни преговори. комисаря просто действа съобразно собствения си интерес и поставя някои държави в слаба позиция. По главата за устойчивото развитие. Мисля, че доказателството е неоспоримо. Ако тази клауза има някакъв смисъл и доведе до резултат, тя трябва да бъде приложена. Тя ще бъде предизвикателство за много от нас, които искат смислено да участват. Политиката за устойчиво развитие. Считаме, че в рамките на сегашната политика не се прави смислена връзка между търговската политика и устойчивото развитие. Всичко развитие зависи от конкретните институции в дадената държава. Отбелязваме също така, че оптималното разпределение на производството не се отразява на резултатите от стратегията. Разпределението се извършва по смисъла на националните политики. То не може да бъде делегирано обаче. Поне така ние разбираме последиците върху социалните и економическите интереси. Знаем, че това води до социално напрежение в много от развиващите се държави. Затова смятаме, че трябва да бъдем много по-сериозни при либерализирането и при откриването на връзка между устойчиво развитие и търговска политика. Този, тази дискусия трябва да бъде проведена на сериозно в парламентарната комисия за външната търговия. По конкретните инициативи, някои от нас присъстваха на изслушването вчера. Оценката ни не буди единодушие. Някои държави се включват в търговските споразумения, защото по този начин те получават помощ, а не конкретно помощ за търговията. От гражданското общество в Африка чуваме, че а, африканските държави са продали собственото си развитие с цел отваряне на пазара към износ. Така че на лице е доказателство за високата степен, в която търговската политика се отразява на външната политика на Европа към африканските държави. Тарифните преференции – Опитваме се да предложим да се използва показател базиран на БВП. Бихме искали да има показатели, които да а, отчитат а, човешките ресурси, економическата уязвимост, смятаме, че реформата на тарифните преференции не променя желанието за сключване на партньорства с някои от държавите. Клаузата за човешките права. Считаме, че има конфликт между законодателство, международното законодателство а, в областта на търговията и международното законодателство за човешките права правото на храна, което се защитава от ООН, е, е красноречив пример за това. Затова трябва да помислим до каква степен международната търговия може да допринесе за увеличаване на човешките права, не за тяхното намаляване. Правилата на СТО служат за предварителни условия за отпускането на хранителна помощ. СТО налага своите права, което води до прецедент в продоволствената сигурност на съответните държави. Затова призоваваме да се преосмисли начина на изпълнение на международното законодателство в областта на търговията и това в областта на правата на човек. В случая с Камбоджа и нарушенията на правата там – Считаме, че това, което се случи там е пряк резултат от стимулите в рамките на свободната търговия. Нуждаем се от реформа, от засилване на клаузата за права на човека. Само Европейската комисия обаче има правото да задейства тази клауза. През последните години получихме много доказателства за нарушаване на човешките права в Камбоджа. Много случаи имаше за задействане на клаузата от Генерална дирекция търговия. Но, повтарям, само Европейската комисия решава дали да задейства тази клауза или не. Съжаляваме, че реформата доведе до този конкретен резултат. Смятаме, че трансатлантическото партньорство и преговорите по него ще а, мобилизират гражданското общество и заинтересованите страни. Много от разпоредбите на настоящото споразумение ще се отразят на социалното измерение в европейските държави, както и на защитата на околна среда. Така че ми се струва, че и това споразумение ще мобилизира гражданското общество. По отношение на европейските правомощия в областта на инвестициите. Преките чуждестранни инвестиции са добри, те ще увеличат растежа и работните места. Друг е въпроса какви работни места ще бъдат създадени. Има засилено заграбване на а, земята като резултат от преките чуждестранни инвестиции. Тези чуждестранни инвестиции носят печалби за а, компаниите, но не водят до устойчиво развитие. Затова а, нека да помислим и за дисбаланса между а, митата, които се прилагат. Видяхте в Мянмар, бяхме критични по отношение на а, възобновяването на TBAs за Мянмар, за тарифните бариери. Всичко се води от бизнес интересите там за това нека да помислим за правно вързващата клаза за правата на човека, както и принципите на СТО. Връзка с прозрачността. Чухте за альтернативния мандат от коалицията на гражданското общество. Искането е много ясно. Това е един общо достъпен текст, който говори за липсата на прозрачност. по работата на вашата парламентарна комисия. Изправени сме пред дилема засилване на ролята на вашата комисия, както и засилване на правомощията на Европейския парламент. Това доведе до много закрити заседания и изключване на гражданското общество. Тоест нямаме възможност да споделим опита си. Има много а, поверителни а, документи. Обикновено тези, които разполагат с най-много власт, имат достъп до конкретните документи, а гражданското общество няма достъп до тях. Търговската политика има за цел да установи рисковете и потенциалните загуби. Тя не винаги мисли за интересите на всички страни. И ние сме губещата страна. Няколко препоръки. Вече упоменах някои от тях. Специалният пратеник по човешки права направи няколко предложения за подобряването на мониторинга върху търговията. Очакваме да видим отговора на следващия парламент и на следващата комисия в Комисията по развитие се изготвя доклад. Председателят прекъсва, ако може да приключвате. Очакваме, продължава ораторката, да видим положителен отклик на направените от нас препоръки. Благодаря. Добре. Нека да се върнем към Жан-Люк Демарти. Нека да кажа, на какво искаме да наблегнем в коментарите. Ние сме едни от основните, които защитават прозрачността за широката общественост. И ние се опитваме да го направим чрез изслушвания и чрез ателиета от този тип. Не знам дали има друга комисия по търговия, където и да било в света, която да прави нещо подобно. Сега давам думата. на Жан-Люк Марти. Момент, казва председателя. извинявайте, казва председателя. Мислих, че само аз имам коментар, но явно не. Ja, danke, danke schön. Благодаря, господин Ланге. Чухме доста различни виждания за търговската политика. Последното изказване всъщност се разграничаваше и и трябва да разберем кой какви позиции защищава, включително и в комисията Инта. Защото тук има различни политически сили, които някои са мнозинство, други са мълцинство и тук се приемат нормативните актове. Някои говориха и като представители на гражданското общество и, и някои искания на гражданското общество бяха представени от, от мнозинство депутати, но бяха отхвърлени от мнозинството. Сега няколко думи за предисторията до тук. Защото това ни позволява да оценим търговската политика. Преговорите траят вече доста дълго. Всеки път ни казвате, че сте почти при, предприключване, но всеки път след това минават още година или две и ми е трудно всъщност да разбера къде са проблемите, които бавят нещата. И предвид това, че са ви, ви се отправят най-различни критики, как смятате да направите този скок за да се увеличи благодействието на партньорските страни и да можем веднъж за винаги да приключим тези преговори. Основавате ли се на критиките и какво смятате, за да направите на един истински пробив? Ених Жадо. Благодаря, господин председател. Искам да успокоя нашите приятели, които са тук. Когато сме, имаме заседания на закрити врата, не винаги се говорят някакви страшно заговорнически тайни. Понякога се говорят много добри неща. Тоест, тук е все пак форум, където има политически сблъсък между комисията, парламента, съвета, но не, не, не мислете, че е, ако за, присъствате на едно такова заседание, ще бъдете в течение на абсолютно всичко, което става в европейската търговия. По отношение на Европейската стратегия в областта на търговията, имам две сериозни резерви. Първо, каква е вътрешната последователност? Всъщност, е, за мен основният проблем в европейската търговска политика, както казахте и вие, господин директор, е, че Европа има изключително претоварена програма на преговори, страшно разнообразна и оставаме с впечатлението, че Европа обмисля своите офансивни и отбранителни интереси за всеки превод преговор по-отделно. Винаги има губещи и печелищи, сектори, където имаме по-сериозни интереси, трябва да се защищаваме и е, баланса във всеки един вид преговори е, зависи от е, съчетанието на офанзивни с отбранителни интереси. Но това не дава една обща търговска политика. Разбира се, вие не сте отговорни за това, но Европа наистина няма индустриална политика, няма економическа визия за своето развитие и точно това, по мое мнение, създава всички тези многобройни трудности, които сме научавали в, нашия, в нашата комисия и което запавя преговорите и ще повлияе на бъдещата ни економика. Е, баланса на външната търговия. Води се баланс по трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции. Е, какво е мястото му на световната сцена? Е, ще има ли място за отделни актьори, не само Съединените щати, но Китай и другите бързо развиващи се економики? И тук мисля, че изказвам не само а, мое мнение и мнението на групата на зелените, Чел съм становище на ваши предшественици, например господин Дефрен, който задава именно въпроси за равновесието, баланса на Европа в, на световната сцена и точно трансатлантическата връзка, за да не попаднем в капана на американската стратегия за задържане на Китай. И е нещо по-конкретно. Според мен, поне аз така смятам, пропуските или провалите на този мандат е разделението на Европа по отношение на а, слънчевите пана. И китайската конкуренция. Аз си дадах сметка, че отделните държави бяха на много различни позиции. Това беше публичен факт, не само на вътрешни заседания. Там, да кажем, това е нормално да има разнобой. Но това се изнасяше на е, публичната сцена, на международната сцена. И Китай извлече полза от е, това публично разединение на е, Европейския съюз. Е, и липсата на единство на Европа към партньори като Съединените щати и Китай, които са единни, много вреди на нашите интереси. Имам един въпрос, господин Дамарти, който е и доста добре поставен в контекста. Факта, че комисията вероятно ще трябва да одобри е, 1507 генно модифицирана царевица в рамките на преговорите с Съединените щати е, какво показва и какво мислите вие? И още нещо във връзка с услугите. Вярно е, че услугите също е бизнес. Са бизнес. Но трябва всички колективно да се е, е, загрижим за това този бизнес да си остане чист, да няма политическа намеса. В вашата област, например, водоснабдяването, либерализирането на водоснабдяването, това е и играе по желанието на бизнес средите. А това е един много важен демократически е, е, проблем, защото водата е общо благо на чуде, човечеството и това не може да бъде чисто бизнес проблем. Поне аз мятам, че това е грешен подход. И един проблем към вас. споменахте е, споразумението с Карифорум. Как включвате въпроса за данъчните убежища и либерализирането на финансовите услуги, след като в търговските споразумения почти не сме включили въпроса за трансферните цени, за изб... Е, неплащането на данъци, за данъчните убежища и офшорните фирми? Споменахте МСП. Разбирам вашия подход, но как стоят нещата с обществените поръчки? Днес Европа е, говори много за либерализиране на обществените поръчки. Е, смятате ли, е, не, не знаете ли, че 23% от пазара в щатите е, е гарантиран за техните МСП? Смятате ли, че това е стратегическа грешка от тяхна страна или мислите, че може да имаме подобни преференции в Европейски съюз? спомена се и ролята на синдикатите. Е, тази сутрин зададах е, въпроса си на госпожа Сеган. А, а, а, Яник. Гостите не са. Е, няма да отговарят на тези въпроси. Просто обсъждаме работа на комисията. Ами, в такъв случай. Добре. Добре, добре. Не. Въпроси да отправям към представителя на комисията. Позволете се пак още един последен въпрос. Много се говори тук за прозрачност тази, този следобят. Как се умявате да се справяте с този проблем, който непрекъснато избликва в а, а, преговорите? тук понякога се обсъжда избора на, на вида общество и много често се повдигат проблемите демокрация, прозрачност в, в преговорите. Но вие не може да обясните на граждани, които мислят със собствения си мозък, че търсите прозрачност и същевременно те нямат достъп до документите. И особено това въжи за преговорите с Съединените щати, Япония и прочие. И накрая Пол Мърфи. Благодаря. А, не знам дали в дневния ред е предвидено заключителни забележки а, от нас страна нашите гости. А, мисля, че ако погледнем а, а, направеното от комисията по търговията, то гледната точка ще зависи от това откъде идвате. И а, според някой, ако примерно вие сте за търговията, ще решите, че комисията е свършила много, но ако сте против това развитие, ще решите, че комисията е свършила много лоши неща. Но аз лично смятам, че комисията е наистина свършила много работа и а, търговските политики на комисията стават по-прозрачни за общественото мнение и а, ние сме на етап, на който се... играта е толкова ожесточена, че или трябва да продължим, или трябва да загинем. Затова е комисията един от основните играчи а, в сферата на търговията. И със сигурност имаме много ясни цели относно стоките, относно стратегия за комуникацията. Комисията определено си извлякла полуките. И също започва да, да включва в процеса гражданското общество. И като цяло нуждата от нов подход определено беше призната. И също с а, развитието на различните търговски споразумения, сета най-вече, която дискутираме, а, има място за притеснение от от текстове, които че ли едва ли не а, дава възможност европейски правителства да бъдат съдени от големи корпорации. Тоест, това е вид обида не само към а, нашите социални права, но също и към демократичните права в Европейския съюз. Как може големи корпорации и бизнес да съдят а, държави? Но положителното все пак е, че има напредък в текстовете. Относно тип. няколко коментари Какво представлява замразяването на преговорите по ТТИП? Дали това означава, че има много проблеми и че всички си даваме сметка? Дали това означава, че има натиск от общественото мнение? И е, до каква степен е реално общественото консултиране? Как евентуално ще избегнем това да бъде ключов въпрос по време на европейските избори и как ще върнем отново споразумението на маста за преговори с САЩ. И един урок, който имахме от миналото, а и трябва да се получим от него, именно нуждата от едно напълно независимо изследване на въздействието. Говорим, комисията говори за растеж, за работни места и така нататък. И същото се повтаря по цяла Европа от националните правителства. Но, всъщност, няма кой знае какво покритие. В Германия имаше един такъв доклад, в който се казва, че ще има само слабо подобряване в работния сектор. И комисията де-факто раздува ползите. Не трябва ли да се извлечем полките, да изградим един независим орган, който да прави оценка на различните финансови аспекти на търговските споразумения. Благодаря. Няма други желаящи да вземат думата. Благодаря ви. А сега Жан-Люк Демарти. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на многото въпроси, ако мога. Но ще се опитам да структурирам въпросите и отговорите. Относно въпроса свързан с устойчивото развитие, права на работещите, правно задължителни елементи и Русия. Ясно е първо, че устойчивото развитие е много важна част от търговските споразумения. Но трябва също да си даваме сметка, че търговското споразумение не може да бъде единственият инструмент за оказване на натиск. То може да бъде много полезен инструмент, но не може да искаме, да очакваме от а, търговското споразумение да постигне всичко. И не смятам, че трябва да се срамуваме от това, което правим. с а, главата за устойчиво развитие в нашите търговски споразумения. В много случаи ограниченията към търговските споразумения идват от самите развиващи се държави. Защото те искат да си запазят суверенност по тези въпроси. И е много деликатно да настояваме. Искам да се спра на един, пример на господин Ланге в ЕПАС. А именно, това е клаузата за изпълнение. А именно, че може да има временно замразяване или прекратяване на споразумението, ако има сериозни нарушения на човешките права. И това е една от трудностите в тези преговори. И тук ние търсим компромис. Нека да дам пример споразумението от Кутуно. Там се направи такъв компромис. Също имаме компромис с споразумението с Западна Африка. И относно прозрачност и обективност, това са деликатни моменти. Бяха споменати някои въпроси, свързани с хранителната сигурност на доставките, продоволствената сигурност и СТО. Отново, нека да кажа, че е, не винаги търговията е против развитието. Например, в Бали имаше почти пълно единодушие от страна на африканските страни, от АКТБ държавите, от Тихоокеанския басейн, да имаме е, споразумение за улеснение на търговията, защото те знаят, че тези споразумения са добри за тях, изгодни за тях. И професор Морер беше там. Той знае, че имахме почти изблъсък с Индия – Тоест, няма конкретна причина а, за създаване на конфликт относно продоволствената сигурност, но все пак косвено възникна такъв проблем. Но това е пример, с който искам да ви покажа сложността на едно такова налагане. Та, да, ние не използваме подхода на санкции, защото не считаме, че той ще бъде ефикасен. Предпочитаме сътрудничество и диалог, работа с гражданското общество от двете страни и считаме, че тези е, функции, е, че тези елементи функционират много по-добре и нека да кажа, че, например, договорите за свободна търговия на Съединените щати също имат, до, имат клаузи за а, условена работа и така нататък, но те не функционират въобще на практика. Така че смятам, че трябва да разгледаме много сериозно въпросите. Конвенциите на МОД са нещо много сериозно като условие и мисля, че всички тези елементи трябва да бъдат взети предвид. И отново, не можем да искаме търговските а, преговори да заменят всички останали политики. Ние просто се опитваме да включим тези елементи като част от търговските споразумения. Нека да се върна и на а, въпрос, повдигнат от доста хора – ISDS Искам да напомня, че има над хиляда споразумения, двустранни споразумения между различни държави, където и има въпросния IDS, т.е. механизъм за уреждане на конфликти. Така че това, което правим след Лисабонския договор е да имаме обобщаване на този тип инструмент, но в рамките на умереното. И да се спазва правото за регулиране, защото е много трудно да наложим такова. Ние а, не сме този, който трябва да прави такива правила. Сега на господин Жадон на Френски. Не, ние не сме изправени пред избор на вид общество. Тоест, ние не е, се пазарим с някои важни партньори, колкото и важни да са те. Ние не, не можем да преговаряме по наш, из, нашия цивилизационен избор. Имаме колективни предпочитания, които нашите партньори трябва да зачитат. Ние не можем да отстъпваме е, от нашите основни нормативни актове, защищаващи здравето, храните и прочие. Така че а, а, дали разрешаването на ГМО царевицата е било добра или лоша новина за САЩ, нито едното, нито другото. Ние продължаваме да прилагаме нашето законодателство. Това е всичко. То се прилага, приложимо е. Решението е взето при специфични условия и всъщност в преговорите с Съединените щати въобще не става въпрос за оспорване на нашето законодателство за ГМО, което продължава да се прилага в сегашния му вид. Особено по отношение на отглеждането на ГМО. Знаете, че обществеността в Европа е доста настроена против и ние трябва да се съобразяваме с това. В никакъв случай няма да разширяваме културите ГМО в Европа, ако гражданите не желаят това. Тоест няма да внасяме или да внасяме месо с хормони. Не. Ще продължим да отстояваме нашия избор. Но се опитваме да прилагаме един подход с нашите партньори, включително САЩ, с цел да се засилва економическия растеж, да се увеличава заетостта, да се сближи законодателството, без обаче да поставяме под въпрос основния ни избор. И сега пак преминавам на английски за обществените услуги. Да, нека да е ясно. Ние няма да преговаряме с нито едни а, партньори от трети държави по обществените услуги. Има ясна разпоредба в ГАД за тези услуги и какъвто и да е, е типът преговори, който се избира, е значение дали е положителен и отрицателен списък. С Канада това е отрицателен списък. Но той в анекс 2 от главата за обществените услуги се казва, че разпоредбите съществуват и това въжи и за, както за природния газ, така и за водата и, и за други. Това са въпроси, които не отговарят на това, което правим. И Съединените щати правят същото. Аз не казвам, че всички са особено доволни или Съединените щати са доволни, но това е. И няма да има преговори по обществените услуги. И а, мисля, че трябва да погледнете реалността такава каквато е и да не забравяйте, че когато преговаряте от името на европейските интереси, това не е нещо, което е вид идеологичен проект с лява или дясна ориентация. Но е нещо, което трябва да осигури растеж и заетост за Европа. Защото знаете, че а, работните места, свързани с търговията, са по-добре заплатени, отколкото други това ясно може да го видите като тенденция и в развиващите се държави, където пак тези елементи, пак тези работни места са по-добре платени. Така че това е, което мога да кажа. И да в отговор на различните забележки, които направихте. И последният коментар относно а, финансирането на износите в селското стопанство. Ами това почти не съществува. Възстановяването на средства за износ може да бъде използвано вече само в ситуация на криза. Така че не мисля, че ще се използва вече подобна тактика. И комисаря Чолус каза а, нещо относно Африка в това отношение, а именно, че не трябва да гледате само какво прави Европейския съюз, но и е, отно... какво правят всички останали. Защото не е само въпроса за износа, или пък за селското стопанство, или пък за субсидиите в селското стопанство, или субсидии в износа. Такива субсидии има и в Съединените щати. Има въпрос и за нарушаване на местната конкуренция – и някои използват нечестно влиянието си върху други пазари, например Китай. Всичко е част от една обща картина и ние всички трябва да положим усилия и най-вероятно ще се наложи да се ангажираме да не правим подобни а, стъпки но още веднъж казвам, нека да погледнем един по-широк план. Относно акта. Връщам се отново на това споразумение. Господин Мърфи напусна залата и няма да чуя отговора ми. Надявам се обаче някой да му го кажат. Та, моят отговор по акта е, че трябва да си извлечем уроците от акта. Първият урок, който аз бих казал, че имаме, е, че не трябва да се хвърлим в подобни преговори, не защото те са злото, а защото добавната стоеност на, такъв, на такива преговори беше много ограничена. Това е преговор, което всъщност няма никак... Това са преговори, които нямат никакви ангажименти, не се поемат никакви ангажименти, а, само създават а, емоции, няма достатъчно прозрачност и в крайна сметка стигаме и до те тип. И от акта могат да се спра на проблема за прозрачността. Нека да напомня какво правим по прозрачността мога да кажа, че аз познавам националната администрация. Бях в една такава почти 25 години. И ако трябва да сравнявам каква е прозрачността и откритостта на националните администрации на Европейската комисия, няма място за сравнение. Европейската комисия е много напред. Но Комисията в своите документи каза много ясно какво иска да постигне. Има независимо проучване за евентуалните влияния от подобни споразумения. И там се казва, че няма други политики на европейско ниво, които да имат повече а, проучвания за въздействието направени а, за толкова кратко време, колкото европейската търговска политика. имаме оценка на въздействието, предварителна оценка. След това относно социалните въпроси, економически анализ и също имаме последваща оценка. Но основните елементи по средата са нещо, което не се използва в други политики. Няма такъв екологичен анализ, нито пък социален, нито пък економичен, който да се прави при другите политики. И не знам, не знам дали има други подобни анализи. Така че смятам, че няма от какво да се срамуваме и че използваме най-модерните инструменти и то много развити инструменти, за да оценим дългосрочния ефект от, от тези е, политики. Така че тук не се вършим сериозни неща. Разбира се, има някои пропуски, както във всяко економическо проучване, но а, ние все пак сме в някъде в средата на подобни анализи. Относно обществените консултации, много пъти съм го казвал. Това не се е случило в а, нито едни търговски преговори когато имате едно, едни преговори с над 60 заинтересовани страни, а, трудно би могло да стане. Разбира се, винаги бихме могли да проведем предварителни консултации с национални парламенти, с държавите членки. Това го правим. Защото е важно все пак да имаме мнението и на гражданското общество, на НПО-та. Още повече, че сме следени отблизо от парламента, т.е. законодателният, един съзаконодателен орган на европейско ниво, който представя демокрацията. Разбира се, искам също да напомня, че Европейският омбудсман също може да се намеси и винаги, винаги всички решения биват разглеждани в детайли и проучвани детайли. И всяко едно споразумение ще бъде на разположение на всеки от гражданите, Не съм сигурен дали всички европейски граждани могат да разбират текста на едно такова споразумение, но мога само да напомня, че това е част от нашите ангажименти. И в заключение на френски. Uh, sur, uh... Отговор на господин Жадо за последователността в търговските преговори. Естествено, че има връзка между различните преговори в областта на търговията и трябва да отчитаме това и освен това връзка между търговските преговори и друг, политиката в други области. Ние трябва да търсим ползата от търговските преговори за економическия растеж и заетостта и поставяме известни условия, но и ние сме изправени пред условия. Нашия капацитет, конкурентно способност, това въжи и за износа, и за вноса, за глобалната верига количеството вноси и износ е значително и разликата между двете понякога има голямо значение. Но не трябва да възприемем твърде меркантилен подход. Целта е, разбира се, винаги да се подобрим, но да се каже, че сме непоследователни, мисля, че е, не отговаря на истината. Що се отнася до външната последователност, вие цитирахте господин Дафрен, който не е мой предшественик, който никога не е бил в генерална дирекция търговия, а във външни отношения и беше шеф на кабинета на господин Лами. Той има право на лично мнение, разбира се. Всеки има право. Явно нямаме еднакво виждане Споразумението като тип дава възможности. Това не, то не е насочено нито против, нито за, в полза на Китай. Може и някои така да го виждат. Ние нямаме подобно схващане. Защото ние имаме отделни преговори с Китай по отношение на инвестициите. Някой ден може и с Китай да подпишем такова споразумение. Но гледаме да не сме наивни нито с Съединените щати, нито с Китай. И всъщност никъде не сме заявили някакви идеологически предпочитания. Но за нас е, американската економика е по-отворена, отколкото китайската. Това е, извинявайте, че отговарях малко по-дълго и малко в безпорядък. Вероятно съм прескочил и някои въпроси и ако е така, много ви моля да ме извините. Благодаря, скъпи приятели. I think that's... Uh, Три коментара от мен. Имаме различия по въпроса за търговската политика и най-вече по отношение на междуинституционалното сътрудничество. То служеше за пример междуинституционалното сътрудничество в търговската политика. Бях докладчик по трансатлантическото партньорство за инвестиции. И аз се свързвах с колегите в Capital Hill и те имаха същия достъп до информация, който имах и аз. Това се прилага не само за мен, но и за другите членове на групата по мониторинг на трансатлантическото партньорство. Разбира се, ние а, носим отговорност за тези постижения. Европейската комисия винаги беше готова да отговори на исканията ни, на изискванията ни, на заповедите ни. Нека кажа още нещо, което е важно да се запише в протокола. Комисията изпълни всичките си ангажименти към тази комисия. Комисията поне се опита по възможно най-отговорния начин да изпълни ангажиментите си. Втори коментар. Преди Лисабонския договор търговската политика беше в правомощията на комисията и съвета. Ние приемахме тук резолюции, доклади, водехме си дискусии, но когато ставаше въпрос за вземане на конкретно решение, то се взимаше от други институции. Лисабонският договор промени всичко, но трябваше да се подплати този договор с нещо конкретно и аз мисля, че ние го направихме. Направихме го, защото се борихме за това. И комисията, обратно на очакванията, беше готова да приеме тази наша роля. Мисля, че в края на тези пет години можем да кажем, че с някои малки изключения нашия парламент подкрепи инициативите на комисията с две-три изключения. Акта беше едно от важните събития. С изключение на акта, всички други споразумения бяха прияти от нашия парламент и от нашата комисия. И накрая, във връзка с насоката на търговската политика. Търговията решенията в областта на търговията не се взимат едностранно и авторитарно от комисията. Всичко е записано в договор на Европейския съюз. Член 306 от договора за функциониране на Европейския съюз. Свободна и лоялна търговия. Това е конституционен принцип, записан в договора. Премахването на тарифните бариери не е политическо решение. Това е мандат, разписан в Конституцията на Европейския съюз. Затова и ние трябва да спазваме член 21 от договора за Европейския съюз. Трябва да спазваме и да изпълняваме мандата, проистичащ от член 33 и 306 от договора за функциониране на Европейския съюз. Гордея се с факта, че успяхме да създадем предвидима търговска политика на Европейския съюз. Това е резултат от работата от последните няколко години на този парламент. Нямам никакви предразсъдъци към никоя от парламентарните групи, които решиха да не подкрепят основно подкрепените тези на Европейския съюз. Но фактите са си факти и те са на лице. Когато говорим за преговор с трети държави, това си е предимство, защото третите държави знаят, че членовете на парламента се сменят, членовете на комисията се сменят, дори членовете на съвета се променят, но търговската политика на Европейския съюз ще си остане. И ние всички трябва да се гордеем с нея. Благодаря. Uh, this, uh, the next uh, item is an Следващата точка ще се гледа при закрити врата. Бих искал да помоля всички да напуснат. Е, не, тези, които трябва да останат, да останат. Но останалите да напуснат залата, колкото се може по-тихо и по-бързо. Ani Žado.